Okay, ladies and gentlemen, my apologies for... Дами и господа, извинете ме, че закъснях, но а, тук колегите ми ще потвърдят, че трафика по асансьорите в парламента е напълно хаотичен. Едва му успяхме да стигнем до тук, затова отново извинение. Сега започваме следобедното заседание, което е отделено изцяло на господин комисар и на господин Ройтер. Господин комисар ще ни представи първо четвъртия пакет за железопътния транспорт. След това ще чуем за чистата енергия. Заповядайте, господин комисар. Добър ден, дами и господа, уважаеми депутати. Определено с огромно удоволствие идвам тук да ви представя четвъртия пакет за железопътния транспорт. Комисията го отобри в края на януари. Това е много важен и амбициозен пакет, съставане от един общ обзор, преглед комуникация, две законодателни предложения, три оценки на въздействието и три работни документа, като целта е да се завърши единното европейско ЖП пространство и да се предостави по-голям избор в е, услугите в тази област. преди да ви дам подробности, нека да направя няколко общи коментара, които направих и по време на заседанието на комисията. От е, преди времето на Бисмарк и до наше време се говори непрекъснато, че е, ЖП транспорта е, опада. 6% от товарите поема този транспорт, до 11% от пътническия транспорт. В момента 10,5% е, е, е намалението. В Франция също се отбелязва 6%, от 90-та година 6% е намалението. Необходимо е да има повече пари. 46 милиарда е сумата от 2009 а, отделена за тази цел, но по-бедните е, страни не могат да субсидират. Примерно във Франция има 28 милиарда дълг, в Спания и в Португалия и в Белгия също е, тези компании имат сериозна задължнявост. 900 са производителите на ЖП оборудване и поради опадъка на този транспорт те не могат да си продават е, производството в Европа. Инвестициите обаче в е, ЖП транспорт се увеличават в е, Азия, в Америка. Тоест, откриват се пазари за износ. Днеска в новините видях, че Сингапур и Малайзия са обявили че ще започнат да изграждат бърза е, железница между Сингапур и Куала Лумпур. Но, е, ако нямаш е, е съответно добре функциониращ вътрешен пазар, е трудно да се развива тази индустрия. Ние Поставихме въпроса и при дискусиите за Бялата книга, дали е необходимо в края на краищата изобщо да имаме железопътни пътища, защото съществува и друга альтернатива. Има твърдение, че трябва да се развива повече пътния транспорт. Разбира се, това се подкрепя от производителите на автомобили, т.е вместо да се слага акцент върху е, железопътен транспорт, да се сложат приоритети върху изграждане на магистрали в Европа със съответния бюджет. Но е, по този начин няма да се реши е, и проблема с е, задръстването, който коства около 1 милиард евро на година и хиляди е, човешки живота, 62 ма души загиват на ден. Така, а, има в Европа, има определени места, които са определено едни от най-задръстаните в Европа, което а, ни пречи да си постигнем и климата, целите за намаляване на щетите от климатичните промени. Така че най- най-важното е да се формулира коректна, целенасочена транспортна политика. И ако не го направим в Железопътрения транспорт, ще оставиме влаковете да бъдат само едни луксозни играчки в богатите страни. Няма да има единно европейско железопътно пространство. В е, пакетът, който се предлага от комисията сега, е, се визират три основни стълба. Първо, да се премахнат административните и технически бариери, като се установи един общ подход към безопасността и взаимосвърза... интероперабилността, взаимосвързаността на марките. Да се развие пазарната конкурентоспособност и управлението на инфраструктурата. В настоящата система им на разрешителни има доста недостатъци. Около 11 000 са националните технически стандарти за безопасност в Европа, което означава, че няма европейска рамка за безопасност и сертифициране. Нашата цел е да създадем равноправни условия за всички оператори и да дадем равноправен достъп. Тоест, високо децентрализираните системи на националните оператори е, създават голяма разпокъсаност – 66 примерно е, локомотива, които са одобрени за използване в Обединеното кралство и Франция, не се допускат до други страни членки, само заради това как е разположено мястото на водач. За това ние искаме да се създаде единно разрешително за целия Европейски съюз и един сертификат за безопасност за да може операторите да действат в цяла Европа. Като създадем общ подход към безопасността и взаимосвързаността, можем да постигнем и економии от мащаба, да се намалят разходите за администриране и да се ускорят процедурите за сертифициране. Също така ще се справим и с проблема за скритата дискриминиране. Това е замисъла за предложението на комисията. Да упрости, да изчисти процедурите за сертифициране за подвижния състав в Европа. Комисията дава предложение, с което да се отворят пазарите. Това се постига по два начина. Създаване на конкуренция, като се отвори достъпа до услугите на вътрешния пазар за външни оператори е също така задължително подаване на търг на е, договорите за обслужване. Конкуренцията ще подобри и ефективността на услугите и ще е, развие иновациите. Когато се отворят вътрешните пазари, е, се очаква до 30 милиарда евро да бъдат реализирани до 2035 година. Комисията предлага да се отвори вътрешния ЖП пазар за конкуренцията, разбира се, постепенно и по регулиран начин. Трябва да бъде много ясно, че прерогативите на страните членки и съответните власти, свързани с задълженията про предоставяне на услуги, ще бъдат запазени. По два начина ще се постигне това. Първо, ЖП предприятията ще имат право на достъп до инфраструктурата на всички страни, за да могат да предлагат услуги по открит и недискриминиращ прозрачен начин. А също така, откри... разкрива... отварянето на пазарите ще започне да се случва от 2019, декември 2019. Ще има също така и открити процедури за търг от декември 2019. Възможността за директни поръчки, обаче, които съществуват в момента, няма да бъдат изменени. Примерно, за оператори с малки контракти, малки и средни предприятия или в случаи на спешност, когато е застрашена непрекъснатото предоставяне на ЖП транспорт. Комисията насърчава страните членки и ЖП предприятията да въведат интегрирана система за резервации и издаване на билети. Като се препоръчва това да се извършва по един недискриминиращ начин. Нека да ви обърна внимание на още един важен елемент, който е тясно свързан с отварянето на вътрешните пазари. Става дума за социалното измерение. Засилването на атрактивността на ЖП транспорта ще има своите, своя принос в социалния си измерения. В момента основен проблем е недостига на кадри. Когато се отворят услугите за конкуренция, както стана в Германия и в Обединеното кралство, това води до повишаване на заплатите и подобряване на условията. Има регламент за задълженията за публични услуги и то е ефективен инструмент, който може да осигури е, прехвърлянето и на е, кадри и съответно задоволителни социални стандарти. Търсиме и оптимизиране на управлението на инфраструктурата. Е, тук съответните предприятия изпълняват използват определени набори от функции. Ние ги предвиждаме в предложението. Има иллюстрации в това отношение за различни варианти, отделна структура на управление или не. Става дума за това да има вертикално интегрирани структури, за да имаме и справедлива конкуренция и да няма дискриминация в влизането на тези пазари. Това е предложение, което бе направено и за сектора на енергетиката и смятаме, че и сега би било удачно. Няма да се създават нови холдинги в ЖП системата, но има предложения за разделяне, за създаване на альтернативни институции, за разделяне на оператора от управителя на инфраструктурата за страните, където няма такова разделение. Втори вариант, който е напълно приемлив и за комисията и за някои от страните членки, ако се осъществят съответните мерки, е да се гарантират реално равноправни условия за всички оператори. Това са принципи и защитни мерки, които се базират на изисквания за разделяне на собствеността от, на инфраструктурата и операторите, които съществуват от 2003 година. Просто не всички разпоредби са, се прилагат в, все още по необходимия начин. Има доста елементи на дискриминация. Затова комисията предполага в момента вече да се разработят в подробности условията, за да се осигури независимостта на управляващите инфраструктурата. Ние преди три години постигнахме едно компромисно решение за пазара на енергетика и в момента текста отразява именно този тип компромисно споразумение, като се стараем да намалим и бюрокрацията. Всички транспортни оператори, както и ново влизащите в пазара, ще трябва да а, си сътрудничат по отношение на управление на инфраструктурата включително и по въпросите на инвестицията. Също така смятаме да създадем европейска мрежа за управителите на инфраструктура, за да може да има мерки на европейско ниво. Предложението иска да създаде равноправно добър баланс между съществуващите в момента холдинги и управители на инфраструктура, за да може и съответно операторите на системата, за да може да има и открита и честна система на конкуренция. Много е амбициозен е, пакета. Бе обсъждан и от всички заинтересовани страни от е, сектора. Комисията сега очаква, че ще работим конструктивно с е, два с законодатели, за да се постигнат целите. Има, разбира се, деликатни проблеми, има някои местни специфични условия и притеснения. Комисията ще разчита на Европейския парламент, за да направим така, че нашата визия за стабилен, ефективен ЖП транспорт се превърне в реалност. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Сега координаторите господин Грош, господин Дебака, след това господин Рике, Лайтфри. Да списъка. Някой друг би ли искал да взема думата? Мистер Tremosa. Окей. Така. Да започнем, господин Грош. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че ни представихте четвъртият железопътен пакет, който претърпя много промени преди този свой окончателен вид. От години наред нашата комисия и парламента е, работят за създаването на ефективна, е, ефективен европейски ЖП транспорт. Предвид е, е, начина по който се развива. Е, економиката, кризата и така нататък, ЖП транспорта би трябвало да играе много по-важна роля от тази, която играе в момента. Как може да стане това обаче? А, съществуват а, добри проекти, но а, имаме а, много а, ефективни и много добри компоненти, но като че ли съвета не споделя нашето виждане. Знаем, че в а, в е, миналото сме имали много проблеми, пакети се приемат, после те не е, биват е, прилагани и Относно последния пакет, много важно е да създадем тази мрежа на а, управители, за да може нашите решения да се конкретизират на практика на место. Това е сигнала и посланието, което ние трябва да отправим към съвета днес. Сега, няма да навлизам в подробностите на пакета, но искам да се спра на три компонента. Първо, ефективността на ЖП транспорта може да се увеличи и да се постигне в един момент пълна а, оперативна съвместимост. Да, да няма вече граници между а, различните мрежи. Тоест, оперативна съвместимост, която може би, би трябвало да се управлява от една агенция, влаковете трябва да бъдат по-бързи, е, по-ефтини и по-оперативни, за да могат да спечелят дял на пазара. Второ, очакванията на потребителите. В много, в, в, в много страни, като че ли железопътния транспорт е, е наистина черното грозното патенце. Всички биха искали да използват влака, но същевременно а, има много проблеми. Влаковете са бавни, недостатъчно безопасни така че може би трябва да се възползваме от този случай и да отговорим на очакванията на нашите съграждани, особено що се отнася до е, бързината, скоростта на е, ЖП транспорта. Трето. Като че ли все старата ста, старите проблеми се повтарят и повтарят а, отново. Вярно, че има чувствителни, а, сложни проблеми. Вярно, че държави членки имат различни виждания. Вярно, че има специфики за едните. А, червения сигнал е оранжев, за други а, е друг цвят. Но Важно е да има достатъчно гъвкавост, за да може да има една оперативна, ефективна система, която да обединява всичко. Колкото до пазара, пазара трябва да бъде прозрачен, да няма двойни субсидии. Естествено е, че е, железопътния транспорт се радва на а, помощ от страна на държавата, но това трябва да бъде рационално направено, защото в крайна сметка а, ЖП транспорт означава заетост, означава а, развитие. Това трябва да бъде в основата на нашата дискусия тук. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря ви за информацията, която ни предоставихте. Няма да се спирам на въпросите, свързани с оперативната съвместимост, инфраструктурата и прочие. Мисля, че други колеги са по-компетентни. Аз лично бих искал да поговоря за очакванията на съгражданите ни по отношение на услугите, които предоставят железниците. Трябва да се създадат благоприятни условия за поощряване на пътниците, дори за най-малко посещаваните линии. И в това отношение моята група е, иска да изрази някои опасения по отношение на либерализацията на договорите за е, услуги от обществен интерес в публичния сектор. Комбинацията между отворен достъп от една страна и от друга страна всички ограничения, които са свързани с е, публичния сектор. Има винаги вътрешни оператори. Вие говорихте за обществените поръчки, които им се възлагат. А, може да се, разбира се, да се подадат оферти за този тип договори, но а, трябва да има и някакви компенсации за услугите и да се знае за какъв период ще бъдат предоставени тези услуги. Трябва да знаем всичко това и се надявам, че ще поощрите конкуренцията чрез тази процедура за възлагане на договори на регионално равнище. И че тези договори няма да бъдат само за най-търсените линии. Само така може да се гарантира рентабилността на обществените услуги и да се поощрят операторите да се заемат всички линии, а не с тези, които имат най-висока рентабилност. По отношение когато говоря за надзор, нямам предвид ограничаване на конкуренцията, а гарантиране на лоялна конкуренция – Понякога а, обществените услуги в областта на железопътния транспорт а, а, обслужват съвсем малки региони. И за една страна, като Белгия, например, железопътната мрежа се разделя на 8 части, като за всяка част ще има договори за отваряне на пазара. Дали това ще подобри услугите за пътниците? Боя се, че едно такова раздробяване на железопътната мрежа ще породи повече въпроси, отколкото ще да, даде решения на проблемите. Трябва да се намерят решения, съобразени с размера на всяка една държава. Ik wil voorzitter en ook eh, mijn dank aan de commissaris voor de... Благодаря. Това е господин Дебекер. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това, че ни представихте четвъртия железопътен пакет. Мисля, че трябва да изложиме нашето становище много ясно. Необходимо е да се отвори отрасъла железопътен транспорт, за да има ефективно обслужване на цялата европейска територия. Надявам се, надяваме се, че съвета ще приеме а, предложението на комисията, което само по себе си е балансирано и ние го подкрепяме. Искам обаче да се спра на някои подробности, които според мен трябва а, да бъдат в центъра на нашето внимание. Железопътният транспорт това означава добри услуги, повече ефективност, повече пътници. А, гражданите трябва да бъдат убедени, че железопътният транспорт е альтернатива и те трябва а, да го предпочитат пред друг вид транспорт. За това не трябва да има монопол от, в различните държави членки, а една много по-широкообхватна конкуренция на европейския пазар. Трябва да има възможност за развитие на различните оператори, но също времено да има а, съпоставимост на инфраструктурата, и да видим как, каква ще бъде връзката между управление, експлуатация, инфраструктури и инфраструктурите. Е, предлагат се няколко решения. Но ние бихме, смятаме, че опцията, предлагаща от, отворен, открит договор е най-целесообразната е, за сега. Що се отнася до обществените услуги и държавните или обществени поръчки, а, гражданите. А, разбира се, железопътният транспорт е една от услуга, но същевременно е добре да има и някак така малко по-добро отношение на гражданите към железопътния транспорт, т.е. да им се предложат по-добри услуги, повече избор за да може някакси да се отдаде предпочитание на този вид транспорт. Има също така възможност да се подобри системата за резервации, издаване на билета. Господин комисар много правилно се спря и на социалните аспекти, защото а, отварянето на пазара по принцип позволява задълбочаването и укрепването на социалните стандарти, а не тяхното примахване. Тоест, ще трябва да обсъждам, да различните аспекти на предложени от комисията четвърти пакет. Европейския регулатор трябва да играе важна роля за изпълнението разпоредбите на този пакет, който е една крачка напред към единен железопътен европейски транспорт в името на нашите граждани. Благодаря за изказването ви, господин комисар, и за представянето на намеренията. А, ние всички и искаме да се създаде едно европейско железопътно пространство. 30 години говорим за това. А, повечето държави членки желаят същото, но до сега се сблъскваме с препятствия, увеличава се транспортът, товарния транспорт в 40% в Холандия, 30% в Германия, в Полчет и прочие. Във Франция този транспорт намалява с 25%. Но ако наистина желаем да, да да създадем единно пространство, това няма да стане с половинчати мерки. Знаете, че локомотивите е, работят с е, съвършенно различни системи. Е, има и различни системи за транспортиране и преминаването на границите ускъпява транспорта поради тези различия въздушният транспорт а, ползва данъчни облечения за, за гори, самолетно гориво, докато това не въжи за железопътния транспорт и това никак не е справедливо. Какво прави комисията с, с европейските пари. 60% се инвестират в пътища, а 20% само в железниците. И за... след това никак не е очудващо, че в, едно, в, една, в едната област имаме успехи, в другата загуби. Трябва а, финансите да разпределят по-справедливо. Би трябвало да. Ако искаме да гарантираме растеж в железопътния транспорт, трябва да се инвестират поне 40% и да се намалят инвестициите в пътния транспорт. Е, искаме да се заделят 20 милиарда евро. В момента съвета предлага само 8 хиляди. 8 милиарда евро. Го... Е, в, е, не може да искаме да преследваме приоритети при положение, че няма средства. Нямаме вече никакъв бюджет. Вие обаче поддържате проектите, има стотина, е, сто, е, стотици проекти, но няма пари, с които да се финансират. Трябва да се гарантират, е, гарантира по-добро разпределение на финансовите потоци. Линията штутгарт холм беше финансирана до 30, от 20 до 30%, 3 милиарда от Европейския съюз, което обаче не позволява да се гарантира и товарния транспорт. Има проект за обновяване на транспорта между Берлин и различни полски градове. Няма смисъл да чакаме 25 години, за да видим нещо, което функционира. По отношение на цените, в Германия предприятията имат решаващата дума над 50% от средствата, които отпуска федералното правителство, отиват за пътища и магистрали. В замяна на това не се купуват нови влакове, нови локомотиви, защото струват много по-скъпо. В от летището до Хамбурга влака струва 25 евро, докато автобусите са по 2 евро и това е нелоялна конкуренция спрямо железопътния транспорт. И това би трябвало да се промени. Ние искаме системата да бъде е, оперативна, но каквото и да правите, ако не променете тази практика, и да, да търсите интер, интермодален транспорт, е, няма да, да постигнете нищо. А, нека да помоля комисара да отговори на координатите. А, ако добре сме изчисляли, имаме 12 оратора. Първо помоля комисара да отговори на въпросите, после ще дам думата на, отново на а, другите членове. Благодаря, госпожа координатори. Разбира се, вие под така повдигнахте най-значителните проблеми. Ще се опитам да ги да им отговоря пакет по пакет. Сега, става дума за един много а, пакет. И е, започнахме с, първо с една преразглеждане на е, цяла, на всички разпоредби в сектора и оттам се опитахме да извадиме нещата, които могат да ни помогнат, така че да постигнем това, което искаме за този сектор. Е, експертите от е, генералната, отговорната генерална дирекция се събираха многократно, за да обсъждат много от подробностите, защото тук става дума за много технически подробности. А сега, колкото до съвета, на 11 марта той ще обсъди този въпрос Ще видим какво ще реши съвета. Беше, беше добре да се направи и приеме това предложение преди края на януари, за да може да бъде обсъден от съвета, но, но просто не знам. Не знам докъде, докъде, докъде, какво ще стане, тъй като има доста разногласия, противоречини мнения, има и противопоставяне на този пакет предложенията на комисията обаче е много добра. имам, целта е укрепването на европейската мрежа и и предоставяне на необходимите ресурси за функционирането на тази мрежа. А, също, същевременно целта е да се въведе една централизирана система за сертифицирана е, и промишлеността е, подкрепя подобно решение. Знаете, че един локомотив струва 6 милиона, а рецертифицирането на един локомотив струва 4 милиона евро. Така че Необходимо е да има една централизирана система, а не раз, раздробяване, защото това ще доведе до много големи економии за ам, отрасъл. Тоест да има една обща структура. Колкото до задължението за обществена услуга, и отварянето на регионалните пазари. Ние сме много гъвкави, готови сме да приемеме и да обсъдиме най-различни варианти и да предоставиме достатъчно възможности, опции на отделните държави членки, за да може да наистина да, този пазар да стане един отворен пазар. Така че е, вие трябва да обсъдите нещата тук, за да могат после те да бъдат разгледани в съвета, за да може цялата тази система да стане оперативна. Много от вас повдигнаха един важен въпрос, свързан с е, управляващ, управляващите на инфраструктурата и разделянето на е, инфраструктурата от е, е, експлоатацията, т.е. между разделянето между инфраструктура и експлоатация. Ние бихме искали този пакет да донесе наистина истинска европейска добавена стойност. Имаме а, разполагаме с инфраструктура, с релси, бихме искали да а, да създадеме един метод, в, в, в, в който а, конкуренцията да е, е, да, е, е да, е, да е лоялна, а не печалбите да свършват винаги в джобовете на ни същи, т.е. на операторите. За това сме смятаме, че може да има и хоризонтални и вертикални структури, но че правилата трябва да бъдат много добре ясни, да знаеме откъде и къде отиват паричните потоци. И този, този, този аспект на предложението се радва на много широка подкрепа от всичките държави членки. Така че ние смятаме, че би могло да има и хоризонтални структури, но че трябва да има много ясно разделение на функциите между инфраструктура и експлуатация и да бъдат още веднъж, както казах, потоците трябва, паричните потоци трябва да бъдат много ясни и не всичките пари да отиват в джобовете на тези, които притежават инфраструктурите. А, да има наистина а, истинска, а, истинска конкуренция. Ние сме готови да, да приемеме, да бъдеме гъвкави, но да, Точно това. А, а, и а, пред предишните предложения бяха прияти от Европейския парламент. И Та наистина ще бъде един от основните проблеми, които ще бъде обект на обсъждане. Сега има и един въпрос, който е малко така страничен. Става дума за инвестирането в инфраструктурите. Нашето предложение по принцип беше по-амбициозно, беше по-голямо. Искахме да получиме повече средства за инфраструктурите, но знаете, сблъскахме се с а, така позицията на министрите на финансите. Да, знам, знам, знам, господин Крамер. Вие винаги много сериозно сте подхождали към този въпрос. Знаете, че ние се надяваме, обединявайки усилията си, този пакет да бъде прият. Но, знаете, че приехме много предварителни съобщения по този въпрос, т.е. нещата вече са подготвени. Разбира се, нищо не може да се получи, да стане от днес за утре, но има направена известна подготовка, така че нещата не са безнадежни. Самият пакет сам по себе си ще даде възможност за развитие на по-лоялна конкуренция, защото ще наложи по-добри правила, повече прозрачност и ще даде повече шансове на ЖП транспорта спрямо други видове транспорт. Так, но аз не мога да направя нищо за немските летища. Председателя, благодаря. 12 души са се записали за изказвания. Давам по 3 минути на всеки, с което ще оставим около 10 минути на господин комисаря да отговори след е, всички изказали се и ще премине след това към следващата тен. Чувате имена. Бърка, мистер Бак, мистер Канчан, мистер Флекенстайн, мистер Тремолса, мистер Зариби, мистер Байчак, Mr. Ertug and Mr. Balsaitis. I'm going to close the list, okay? Robert Zila for three minutes, please, Robert. Uh, thank you, Brian. Thank you very much for that. Първият оратор, три минути. Благодаря. Извинете, господин комисар, това е господин Зилен, че дойдох малко по-късно. Няколко коментари. Много разчитам на сътрудничеството с комисията в по-следващите фази, особено свързани с нашия доклад който има отношение към сертификатите за безопасност и е, националните власти за безопасност и ЖП агенцията. В момента още не е преведен документа на всички езици, но виждаме, че за момента не се покриват всички конкретни специални ситуации с различните ЖП мрежи. В някои страни членки сертифицирането не струва почти нищо и се прави е, за не е много, повече от един месец. Сега в е, комис... предложението на комисията се предвиждат 4 месеца и сумите се цитират като много по-големи. Но смятам, че трябва да се огледат и по-конкретните казуси, случаи. Надявам се, че институциите, разбира се, ще си сътрудничат, както и всички заинтересовани страни, за да постигнем добра компромиси. В края на кращата националната сигурност и органите, които отговарят за нея, са подчинени на Европейската агенция за железопитен транспорт, т.е. ако се постигне синергии, ще има намаляване на разходите. Има, има много неща, които трябва да отчитаме и се надявам, че ще си сътрудничим по един добър начин. Ако може да кажете нещо по-конкретно за специфичните случаи, ще бъда благодарен. Благодаря, Доминик Рике. Мерси. Euh, Благодаря, господин председател. Благодаря на комисар Калас и на комисията за целият този четвърти пакет. Защо железопътният транспорт, който е много сигурен, който е екологосъобразен, не може да се развива? Според мен има две причини. Първо, защото се движи по релси, с една сложна система за безопасност и сигнализация. И второ, защото в почти всички страни има консерватизъм и протекционизъм на всички заинтересовани страни, не само транспортните оператори, социалните фактори, работниците в транспорта, факторите, които се занимават с безопасността, които много често гледат своя, а не националния интерес. Така че трябва да гледаме глобалната картина. Искам да наблегна на три е, важни елемента. Първо, бюджета. Знаете, предложенията на съвета е, за между многогодишната финансова рамка, които се отразяват пряко на четвъртия пакет. Как ще обяснете как е, ще натоварите е, Европейската железопътна агенция с нови отговорности, да назначи нов персонал с намаляващ бюджет, как ще гарантирате оперативната съвместимост, е, безопасността, това ми се вижда доста трудно. Второ, как ще развивате инфраструктурата? Споменахте изграждането на мрежи и системите ДСС. Е, след като нямате необходимите бюджетни средства. Може да имате най-прекрасни намерения, но без пари това няма да стане. Железопътен транспорт е заложник на бюджет. Втори коментар. Предпочитах по-скоро варианта сам издат, който бяхте пуснали в началото, защото предлагахте едни, едни много сложни, дори и, и дори предлагахте мерки за затваряне на границите, които противоречат на, на договорите. Вие казвате, че ще сте много внимателен по отношение на финансовите потоци. Знаете, че имаше лавина от присъди по, отношение на железопътни оператори, но нито една от тях не се отнася до финансовите потоци. Те мамят по друг начин, не с финанси. Не дават достъп, не предоставят информация, лъжат с достъпа до енергия. Как? смятате да процедирате, за да попречите на измами, които не са от финансов характер? И третия ми коментар. В това отношение, ако не се направи ясно разграничаване с... няма да има пети пакет. По отношение на либерализацията, каква е връзката между либерализация, отворенето на обществените услуги и новия кодекс за е, нови, новата директива за обществените поръчки, която в момента се обсъжда. Как ще са, какви ще са връзките? И социалните фактори. 750 хиляди ЖП работници изразиха своите опасения и своето негодование и това би трябвало да ви притеснява. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Това е господин Лайхтфрид. Ние дискутирахме либерализацията, господин комисар, преди известно време и аз е, останах чувството, че тогава не се разбрахме достатъчно добре. Затова ще се опитам сега отново. Вие отговорихте на всички въпроси от координаторите, затова ми остава да ви задам само по-маловажни въпроси. Първият е заявките за публични услуги. Финансирането в доста ЖП системи следва пътища, които не винаги всъщност създават печалби. И не искам да чуя отговор в смисъл, че комисията е много гъвкава по този въпрос. А, искам отговор на въпроса как в един либелизиран пазар ще могат да продължат тези е, режими. Има ли ясни задължения за компании, които да работят по маршрути, които не са толкова печеливши, колкото други. И второ, имам така един основен принципен проблем с вашите идеи за разделянето на и либерализирането, разделянето на експлуатацията от управителя на инфраструктурата. В Европа има системи, които са разделени и работят много добре, но има системи, които също не са разделени и също работят отлично, както, например, шведската система. Защо да се разгражда тази система, която в края на кращата, според мен, е една от най-добрите системи в ЖП транспорта? Защо смятате, че е необходимо това? И трето, което не е точно въпроса, а по-скоро молба. Моля, не ни обяснявайте, че е, Железопътната система в Обединеното кралство е пример за каквото и да било. Това, което се случва там е, според мен, е пълна трагедия. И е струвало на данакоплаците там над 5 милиарда лири. Така че е, те продължават да се питат как в края на краищата да си реорганизират системата. Така че приватизирането на ЖП системата в Обединеното кралство не е добър е, пример за никого. То е по-скоро пример за една голяма трагедия. Сависар, Госпожа Сависар. Автотут Волиник. Господин комисар, първо, искам да ви уверя, че аз вярвам в железопътния транспорт и не смятам, че някога пътя ще може да замени ЖП линиите. Пътния транспорт, ЖП транспорт. Вие споменахте а, частните оператори. А, предприятията, които се радват на държавна подкрепа. Кажете това, няма ли да има някакво, някакво последствие за ам, обществените поръчки? знаете, че в някои държави членки правилата за а, частните оператори и а, държавните предприятия що се отнася до общественото поръчки, не са еднакви. А, дали комисията е помислила за някакво насърчение или премии или за държавите членки, които все още не са завършили своите мрежи е, има ли някакъв начин да ги насърчиме, да ги мотивираме да го направят? Защото как ще имаме единно пространство, ако нямаме еднакви мрежи насякъде? Благодаря, господин председател. Съгласен съм с вас по много от а, е, точките, които а, е, повдигнахте. Ефективност, ЖП транспорт като обществена услуга, сигурност, безопасност, справедлив достъп, свободен достъп, обща система за резервиране и издаване на билети. По това сме абсолютно съгласни. Но, доколкото разбрах, вие казвате, че може да продължи съществуването на холдинги, ако те съществуват от преди а, приемането на първата директива. Какво означава, че няма да има промяна в системата? Какво означава това? Тоест, съществуващото няма да се промени. Така ли? тогава няма да е задължително или разделянето няма да е, е условие синекванон за е, функционирането и прилагането на четвъртия пакет. А, спомнете си, когато работихме по а, пакета за летищата, имахме един единен пакет. И има, да речеме, 90% от правилата, по които сме съгласни, но 10% по които въобще не сме съгласни. Така че не смятате ли, че не трябва да обединиме всички правила, свързани с ЖП е, транспорта в един пакет. От една страна всичко, по което сме съгласни. А тук ставиме другите неща на страни, защото ако кажем, че няма, а, с, няма споразумение, докато няма цялостно разпоразумение, би било опасно. Нека, може би, да не, да не правиме един единен пакет тук, а просто да е, обединиме нещата, по които сме съгласни, а по другите да търсиме е, решение или споразумение по-отделно за всеки конкретен случай. Господин Бах, благодаря, господин комисар, за поясненията, които дадахте по този пакет. Надявам се, че и след известно време ще имаме възможност отново да поговорим за него. Имам а, някои въпроси, свързани с изказването на господин Пиркас. Този пакет трябва да поощри оперативната съвместимост, ефикасността, подобряването на услугите за потребителите, но за да има оперативна съвместимост, трябва да се уеднакват техническите стандарти и това е един от сериозните проблеми на железопътния транспорт в момента. Има доста спорни моменти, вече сме привличали вниманието ви върху тях. Е, в един немски вестник неодавна бе писано, че Европейската комисия иска да засили конкуренцията, но на всяка цена. Нашето становище на парламента е, е ясно Има национални регулаторни органи, европейски регулаторен орган. Ние сме за избягване на двойните, на успоредните субсидии. Тоест има една обща основа, върху която да работим, за да постигне напредък и по другите теми. Съвета под ирландското председателство иска да постигне напредък по техническите въпроси. Това е добро като идея, но до 5-10 години ние ще сме натрупали опит и вероятно ще можем да намерим и други решения. Не винаги съвета и парламента са на едно и също мнение. А, освен всичко останало, тук имаме и други заинтересовани страни, работодателите, работниците в железопътния транспорт. Трябва да внимаваме всичко да бъде в интерес на а, сектора трябва да създадем един отворен модел. Разбира се, не можем да гарантираме еднакъв модел в целия Европейски съюз на този етап. Ситуацията е много различна в различните страни, в различните региони, така че трябва да отчитаме териториалното и културното измерение, размерите на всяка една държава, на сток, оборота в отрасла за отделните държави и други параметри. Имам чувство, че няма да е лесно да се изгради единен модел железопътен транспорт за цяла Европа. Освен това, знаем, че една голяма част от персонала не, персонала не приема а, всички тези промени, промените в подвижния състав, в персонала. А, за момента мисля, че трябва да отчитаме всички тези аспекти. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря ви за информацията. Мисля, че сме се захванали с една огромна задача. Приветствам работата ви, господин комисар, работата на вашия екип, но искам да посоча е, една, едно дволичие, което съществува. Ние искаме да укрепим един европейски пазар по това сме съгласни всички, но за да направим това, трябва да гарантираме по-голяма прозрачност, по-голяма конкурентноспособност, да идентифицираме наличните ресурси и сроковете, в които трябва да се действа. Когато определим всички тези елементи, ще можем да пристъпим към действие. Мисля, че ние всички сме убедени в възможността да успеем но в момента вече сме е, приемаме четвърти пакет е, и нека погледнем обаче свършеното до тук. Е, има сериозно закъснение, има вътрешни проблеми в комисията. Доколкото знам, има вътрешни проблеми и в съвета. И аз оставам с впечатлението, че за да се осъществи това, в което вярваме, което сме убедени, са необходими огромни усилия. Това е изключително трудно. Ние говорим за принципи, за ценности, като че ли всичко е очевидно. Ние всички сме за прозрачност, конкурентност, способност, за повече средства, но съществуват огромни трудности за прилагане на нашите идеи. Първо като решение, то, първо самото вземане на решение, след това прилагането. Ние всички много добре знаем какви са перата в бюджета, какви са бюджетните редове и всички приоритети, които сме определили до тук, трябва да бъдат отстоявани с воля, за да можем да гарантираме и альтернативно финансиране. Э, Herr Kommissar, ich glaube, dass wir eine ganze Reihe von Punkten. Господин Флекенштайн, много от аспектите, които исках да коментирам, вече бяха повдигнати. И безспорно това са неща, по които можем да постигнем съгласие. Така ще се придвижим поне с още една стъпка към нашата обща споделена цел. Но нека да задам въпрос отново за разделянето на експлоатацията от управителите на инфраструктурата. Тук се изказаха мненията, че не бива да бъдем догматични в това отношение. Във вашия документ вие представяте възможността да се запази холдинговата структура, но давате определени условия за това. Вие или доктор Руте имате ли някаква представа защо дали е, бизнеса в Европа би задържал холдинговата структура, при такива условия. Вие трябва да имате някакви съображения, за да предлагате подобна альтернатива. Смятам, че като цяло сте направили не малко, но то не е достатъчно. Е, няма нужда да ни убеждавате, че ще постигнем компромиси. Не еднократно сме го чували. Господин Чумоса. Тремоса, извинете. Два е много кратки въпроса. Вие говорихте за Европейската агенция за железопътен транспорт. Има ли е, по някакъв начин, надявате ли се да се постигне посредством четвъртия пакет е, съществуването на европейски регулатор? Ние бихме били готови да получим едно подебно предложение при дискусията за преразглеждане на законодателството, говорихме, че европейския пазар има нужда от подобен тип централизирана регулация. Знам, че господин Грош, като докладчик от наша страна, настояваше за това. Смятате ли, че е възможно да има нещо повече от мрежата на националните регулатори? И второ, бюджетните предложения от съвета? Смятате ли, че ще има достатъчно средства за ключови проекти за изграждане на ЖП мрежа? Благодаря, господин Зариби. Господин председател, господин комисар, благодаря. Вашето предложение, вашето представяне изясни, така, изясни предложението на комисията. И е, виждам, че вие сте много амбициозен и надявам се, че ще продължите да бъдете така, особено, що се отнася до каботаж. Ние имаме едни, едни, едни и същи цели да разширим дела на железопътния транс, транспорт, да намалим цените. Но, според мен, е реформата която ни предлагате, буди известни съмнения. Вие смятате да го направите по един единствен начин, чрез либерализиране. Имам чувство обаче, че, че забравяте основното или като че ли а, прягате колата пред а, ловете. разделянето на инфраструктурата, експлуатацията. А, за за да имаме наистина развитие на железопътния транспорт, трябва да има едно широко мащабно инвестиране в е, железопътната инфра, инфраструктура от порядъка на 300 милиарда евро. А от друга страна има 8 до 9 милиарда, които се отпускат, доста по-малко, отколкото предложението на комисията. Така че. Е, господин комисар, аз бих нарекал либералния под, подход един е, негъвкав подход. И бих, бих ви казал, че а, нека да избегнем също и неточната не информация, защото казвате, че а, френската железопътна компания има 28 милиарда дефицита, тя има само 7 милиарда. Така че, ако искаме да имаме общ подход, а, трябва да имаме общ подход, но вие имате един либер, либерален подход, имате един, имате един единствен метод и искат, искате да, да, възложи, да наложите една система навсякъде. Така че, мисля, че е добре да имаме една агенция, за да, за да не за да не трябва да а, пилееме средства и след това да са се предостави достатъчно гъвкавост на държавите членки, да има, да няма дискриминация с преводелните оператори. Така че, господин комисар, смятам, че дебатът е първа започва. Добре би било да предприемете подход като този, който предприехте за управлението, т.е. да бъдете по-гъвкав. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Господин комисар, като в думи вие казахте, че е, интермодалният транспорт в, ж, в областта на ЖП транспорт изостава спрямо пътния. Е, аз обаче не споделям заключението, което вади, изваждате е, от от това. Просто е, е, липса политическа воля за инвестиции. За това в момента железопътния транспорт не е ефективен, а вие е, смятате, че трябва повече конкуренция, повече либерализация. Въобще не е това причината. Пътниците Мислите ли, че пътниците чакат е, конкуренция? Не, те искат влакове, които тръгват и пристигат на време, които са безопасни и Независимо от е, географската дестинация, да стигат без, без да се е, преценява дали са рентабилни или не. Вие казвате, че след приемането на четвъртия пакет, няма да трябва няма да, да трябва да има холдинги. А, всъщност не е там въпроса. Въпросът опира до а, прозрачността на финансовите потоци между холдингите и операторите. Според мен, ако се спазва това условие, няма нужда да се изключват холдингите във всички европейски страни. И трето, много внимателно ви слушах, не говорихте за работещите в железопътния транспорт. Много често в дискусията днес след обяд се споменава либерализацията във въздушния транспорт. Само, че ако либерализацията стане при същите социални условия, както за работещите във въздушния транспорт, всички работещи в железопътния транспорт трябва да се плашат от най-лошото. Надявам се, че в дискусиите ни ще можем да ви убедим да се откажете от най-либералните позиции, които представихте днес след обяд и особено в социалната сфера. Thank you, Mr. Can you turn your mic off, please? Mr. Ertug. Господин Артур. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union Благодаря. Гражданите на Европейският съюз, господин комисар, действително а, имат проблеми с скоростта, с която се осъществява либерализацията. Казвам това, защото чувам какво ми казват гражданите. Идеята да се либерализира просто за да се либерализира е чисто теоретична. В пакета, който вие предлагате, не виждаме нищо казано относно възможностите за финансиране на инфраструктурата в Европейския съюз. В Европейския съюз в момента няма страна, в която инфраструктурата да не носи загуби. Как си представяте, че ще се преодолее този проблем? Какъв интерес ще имат компаниите да инвестират милиарди в инфраструктура, както е било и до сега, ако нямат възможност да получават доходи, приходи от това. Как точно ще ги мотивираме да слагат пари в инфраструктура? И второ, господин комисар, ако помня правилно, е, през януари тази година влиза в сила преразгледания текст. И както каза господин Бах, всичко, което се опитваме да постигнем в Европейския съюз, се покрива от този текст. Защо да не изчакаме да направим анализ на резултатите от действието на ревизирания текст, да обсъдим въпросите и да действаме там, където се установи, че е необходимо? Сега се счита, че целите на този текст не са постигнати и ни се предлага един чисто идеологически текст. Защо, защо всъщност от друга страна отлагате публикуването на предложенията за този пакет? Господин Балчитис. Благодаря. Въпросът е много сложен. И е съвсем естествено това енергийните проекти да са политически, не само енергийни или индустриални. Всяка страна има определен обем товарен транспорт, получава определени приходи, които са в, не само в средства, но и в създаване, се изразяват в създаване на работни места – либерализацията е основният проблем. И предлагам на господин комисаря да помисли по въпроса как да се трансформират железниците в Европа посредством една политика, която носи повече полза за страните. В момента виждаме как се губят работни места, как фалират компании или се изнасят в трети страни губят се работни е, места и от това има милиарди загуби. Над 500 милиарда се оценяват загубите. Как е, ще се решат е, проблемите, примерно, с различните такси за товарни вагони, да речем, за транспортните, за таксите за пътния транспорт. Защо смятате, че предложението е добро? Ще се изгубят много работни места. В моята страна сигурно ще изгубим примерно 100 работни места, за да спечели друга страна 3 такива. Освен това, трябва да прилагаме различни мерки. Въпроса с размера на коловозите в, също стои. Русия, която няма проблеми за спазване на лоялна конкуренция, ще се намеси и ще създаде дъмпинг. Това е сигурно. Аз лично подкрепям принципа действително трябва да се изнесе товарния транспорт по-скоро към железниците, действително трябва да се създават високоскоростни влакове. Не спорим по тези въпроси. Но ако говорим по принцип, трябва да мислим за различни видове промени. Приключих с изказванията, но ще ви дам думата за малко, госпожа Яла Сендър. Eh, Извинявам се, господин председател. Първо, искам да ви се извина за това, че дойдох с закъснание. Искаме да създадем европейска ЖП мрежа. Не френска, не немска, не италянска. Мисля, че с, във вашето предложение за разделянето на инфраструктурата от експлоатацията има за цел да даде така тласък и мотивация на операторите. Но, спор, според мен, е липсват две основни неща в този пакет. Първо, финансирането. Знаете, че въпреки, че Европейския съюз се разширява, бюджета се свива. Няма никакви средства за делени, нито за оперативна съвместимост, нито за нищо. Тоест, не съществува и социална рамка. Така че този, този пакет няма да може да се прилага, ако междувременно и предварително не намерим решение на един от основните проблеми, т.е. проблемите, пред които ще бъдат изправени работниците от е, железопътния транспорт, железничарите. Господин комисар, имате думата. Един отговор на много въпроси. Мисля, че така ще трябва да отговорите, господин комисар package and uh, not, uh, of course, will, will be opened all, all for, for много, много въпроси, много отговори, разбира се, готови сме да дискутираме. Нека да почна най- от последните бележки за социалните аспекти. Ние не правим либерализация просто за да правим либерализация. 43% от заетостта са изгубени в ЖП. Е. В Унгария 70%, в Румъния 60%. Това е, това е, е отговора. Ние сме изчислили 34 допълнителни, 34 милиона допълнително на година километри на човек ще донесат 14 000 работни места в Европа. Това всичко е оценено. Ние сме предвидели много внимателно клаузи за социален диалог, за ангажиране на работниците, но Проблема е, ако се сринат железниците, работните места ще изчезнат. И нашия Нашата цел е точно да увеличим обема на ЖП услугите, така че определено не съм съгласен с този аргумент, който е, говорите, че е, ние правим либерализация просто за самата нея. И не е въпрос на идеология, става дума за чиста прагматика какво значи отлагане от друга страна? Една, един месец не е драматично отлагане в една такава стратегическа рамка. Но, Това, че на 19 декември бе представени и се прие на 30 януари, съвсем, съвсем не е бавно. А, по отношение на инвестициите. Казвате, че е, разделянето на експлоатацията от инфраструктурата не е, работи, защото компаниите не инвестират в инфраструктура. Ама компаниите не инвестират в инфраструктура, там инвестират да накоплатците. И именно е, този тип инвестиции не са устойчиви, ако няма достатъчно възможности и допълнителни услуги, което целим с е, нашето предложение. Отново, идеята да се разделят двата аспекта. Защо всъщност ние излизаме с цял пакет? Защо не говорим само за оперативната съвместимост? Ако ще няма единно европейско ЖП пространство, няма нужда и от оперативна съвместимост. Всеки ще си работи в рамките на страната и няма да се занимаваме с нищо повече. Но ако искаме да има трансгранично измерение, тогава трябва да има някакви елементи за справедлива, лоялна конкуренция. Затова ние не сме съгласни приходите е, в инфраструктурата да отиват незнайно къде, а те трябва да подкрепят операторите в други печеливши или развиващи се а, отрасли. Много въпроси е, бяха поставени за средствата. Сега чакаме вашето решение за многогодишната финансова рамка и ще видим какво можем да постигнем. Разбира се, средствата са по-малко, отколкото очаквахме, е, по-малко, отколкото поискахме и много по-малко, отколкото са необходими. Страните членки е, са поели много ангажименти за инвестиции в инфраструктура. А по отношение на ролята на Европейската агенция, дали ще се засили, дали ще има регулатор на европейско ниво, ние първо се опитваме да обединим националните е, регулатори и е, след това посредством Европейската агенция за ЖП транспорт да продължим. Има обаче елементи, които е, трябва да се поемат като функции от националните агенции за безопасност и така и ще си остане. Въпроса за непечелившите линии, дали те ще бъдат подкрепани от по-печелившите, предлагаме ли нещо? Да, да, предлагаме, нарича се економическо равновесие. Страните членки трябва да търсят начини да се постигне това е, равновесие на разумни нива. Вие говорихте, аз не споменах за опита на Обединеното кралство. Твърдите, че има рационални принципи, които би следвало да се приемат е, за доброто на ЖП бизнес. Разбира се, отделните случаи трябва да се разглеждат отделно. Националните агенции за безопасност ще си останат и ще има комбиниране на усилията. Не казваме нищо за приватизация, за или против. Тоест, не правим разлика в вида на собственост. Няма значение кой е, притежава съответното предприятие, експлуатационно или инфраструктурно. В е, предложението този въпрос просто не се поставя. И в такъв смисъл и правилата за обществени поръчки не правят разграничение. Това са основните проблеми. Не налагаме незабавно изискване за, променя, за промяна на холдинговите структури, но искаме много ясно да видим картината, е, прозрачността на финансовите потоци между експлуатиращите, е, осигуряващите експлуатацията и поддръжката на инфраструктурата. Това е целта на този пакет. Е, разбира се, огромно е конкуренцията между железниците и останалите видове транспорт и как е, да осигурим е, конкуренция между различните модалности също е въпрос. Ние сме го дискутирали и в други случаи. В момента нека да си останем само по темата е, ЖП транспорт. Председателят, благодаря господин комисар. Обеден съм, че ни чакат интересни седмици. В близките няколко дни е, ще дадем имената на нашите колеги, които ще се занимаят с докладите. Знаем кои е, групи ще ги изготвят. Господин е, комисарът е готов да продължи да бъде наказван, така че ще остане с нас и за следващата тема чистата енергия за транспорт. Благодаря и това е един много важен пакет. Може ли тези, които искат да напуснат, да напуснат тихичко? Тук няма няколко заседания, има само едно заседание, което е на Комисията по транспорт. Така, знаеме, че Европа е зависима от вноса на гориво. Един милиард всеки, се изразходват всеки ден за закупуване на горива, горива за нашите е, леки автомобили и други транспортни средства. Но ще, ще продължиме да работиме за, в, в тази област, научни изследвания, развойна дейност, включително и разработване на нови биологични горива. Не може нещата да продължат така, тъй като и от економическа, и от екологическа гледна точка положението е неприемливо. А, директива, създаване за альтернативни горива, водород, електричество и а, течнен природен газ, като този, който се използва в момента в при плавателните съдове. Предложението е поетапно преминаване от сегашният сегашното потребление на течни горива към различни видове е, горива за бъдеще, като същевременно се създаде необходимата инфраструктура за альтернативните горива и по този начин се създадат е, и допълнителни работни места. Това ще доведе до разширяване на пазара, Стратегията е сложна, защото в нея трябва да участват и потребителите, и автомобилостроителите. Необходимо е да има да съществува обаче една минимална инфраструктура, за да могат и потребителите и автомобилостроителите да знаят на какво да разчитат и какво да очакват. съществуващите регламенти за момента не са достатъчно насърчителни. Страт, страт, стратегията има също така за, за цел да, да създаде една основа за развитие на е, нови альтернативни инфраструктури за а, добиване и разпределение на горивото. Тази а, стратегия е един бизнес план, който има за цел да насърчи и частния сектор, малките и средни предприятия да участват в развитието. Необходимо е и е, държавите членки разполагат с достатъчно гъвкаво за насърчаване на частните инвестиции, но е необходимо да има и една регулаторна рамка под формата на директива. Предло... Предложението е, има за цел да насърчава развитието на ноу-хау в в а, сектора, защото ние сме закъснели ако се сравняваме с развитието на, на Китай или Съединените щати в тази област. Така че е много важно да направим правилните избори, защото това, са, е, това е избор, който е важен за бъдещето на нашето общество и за устойчивото развитие. Господин Грош. Благодаря ви, господин комисар слушах и предишния, предишната дискусия. Ние се нуждаем от чисти енергийни източници. Абсолютно сте прав. Като цяло, смятам, че можем да разберем вашата позиция. Искам все пак да коментирам някои аспекти. Финансирането на нови енергийни източници. Съгласен съм, че трябва да имаме нюансирана стратегия. Точно това искаме и в бялата книга за енергетиката. Не може да се търси само едно решение, а гама от решения. Радвам се, че сте избрал точно такъв множествен подход. Разбира се, трябва и е, инфраструктурата да отговаря на предлагането. А, искам да кажа обаче, че макар, че е необходимо да се осъществи промяна, много от нашите съграждани се боят от а, промяната и а, особено предвид а, различните препятствия и трудности, които съществуват. А, трябва да обвържем ситуацията в енергетиката с, с тази в други отрасли и да бъдат въведени стандарти, за да обявим не само наш, нашите съграждани, а и да гарантираме е, оставането на производството на енергия в Европа. Възоснова на опита на някои държави членки, като Германия, например, мога да кажа, че информацията играе ключова роля трябва да се информират потребителите, защото иначе можем да загубим битката, да загубим гражданите, които няма да са на наша страна. Приветстваме предложенията ви. Разбира се, остават някои елементи, които трябва да се усъвършенстват, но мисля, че сме на, на правилния път. Eh, благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за поясненията по пакета. Сега ще направя няколко общи коментара. Радвам се, че най-после разполагаме с една целенасочена стратегия за преход към един по-устойчив е, транспорт. Разбира се, трябва да си осигурим подкрепата на европейските институции, на националните власти, на държавите членки. Много важно е да изградим един истински пазар, който да приеме използването на альтернативи за устойчив транспорт. Нали знаете, че все пак, че цената на електромобилите е почти двойна спрямо нормалните коли. Много често потребителите предпочитат по-ефтините коли. Друг проблем. Днес няма необходимата а, инфраструктура, която да а, накара потребителите да приемат а, избора на този устойчив транспорт. Затова в целите, които залагате, господин комисар, трябва да предвидите и техническата хармонизация. Вашето предложение е идеологически неутрално. Можем да приветстваме това. Трябва обаче да се запитаме кои системи най-много отговарят на нашите цели, защото не всички системи имат еднакво въздействие върху околната среда, нито пък имат едни същи характеристики. Затова мисля, че вашето предложение би трябвало да се адаптира, но според нашата група то е в правилната посока. И за разлика от пакета за железопътния транспорт, мисля, че тук ще бъде по-лесно да посъществим напредък. Госпожа Майснер. Благодаря, господин комисар. Е, предложението ви е много добро и е идва тъкмо на време, защото наистина нещата са успешни. Без да изградим структура за използване на чисти енергийни източници в транспорта, няма да постигнем нищо. Мобилността не изпълнява ролята, която очаквахме в началото. В Германия, в западната част, може да се пътува почти навсякъде. има една съществуваща инфраструктура, обаче хората, ако хората не знаят това и не я ползват, а, няма никаква полза. Така че трябва да има инфра... инфраструктура за използване на водород, на втечнен газ, на зареждани с електричество автомобили. Също въжи за морския тър транспорт, втечнения, петролен газ е, е една от чистите альтернативи. А, так, да, има е, подобна инфраструктура също в Роттердам, в Зебрюге. Е, това течно, втечено газово гориво може да се използва в различни видове транспорт. Вие споменахте частните инвеститори и засилване на тяхната роля. Жалко, че, че няма достатъчно частни инвеститори, но трябва да се опитаме да ги намерим и да ги привлечем към а, този вид инвестиции. А, тук абсолютно правилно беше посочено нуж... потребността да се разпространява информация, да а, трябва да се, всеки човек трябва да знае какъв тип гориво може да използва, как, с какъв вид на крайници да се зарежда това гориво. Това всичко трябва да залегне в информацията. Райтен. Е, не трябва да попадаме в идеологични капани. знаем, че парите не достигат, но трябва много добре да премислим начините на инвестиране. сега е, локомотивите са много по-економични. Може да говорим, и, разбира се, и за електрическата тяга, за електрическо зареждане, електро електрифицирани е, железопътни линии съществуват от много отдавна, но може да се отиде много по-далеч в, примерно в субсидии за производството на електромобили. В Германия, например, се произвеждат 1 милион електромобили. Но с такива размери, с такива пропорции няма да успеем да намалим емисиите. Всъщност автомобилният транспорт а, а, в момента създава една трета от а, емисиите и Нашият министър на транспорта е много консервативен. Той е като конскапаци, с просто 80% от колите в Германия преминават кратки разстояния и и мисля, че ако се инвестира в електромобилите, ще се намалят сериозно емисиите в нашите градове. Трябва да се отчитат всички цикли на живот на, на автомобилите. Производство, използването и рециклиране. Една една електрическа кола, ако се разгледа целия а, и цикъл на живот, може да се каже по-замърсяваща от обикновен. Не бива да забравяме и възобновяемите енергийни източници. През последните 12 години делът на възобновяемите източници в Германия мина от 25 до 50% бихме могли да гарантираме 50% за слънчевата енергия. Но на много места няма никаква инфраструктура за използването на слънчевата енергия. И се надявам, че ще предложите нови идеи за адаптиране на инфраструктурата. Ние ще ги подкрепим. Мерси, месье президент. Мерси, месье комисар. Благодаря. Първата ми бележка е свързано с въпроса за горивата. Може би трябва да говорим за альтернативна енергия, не альтернативни горива, защото термина твърде ни ограничава по този начин. И второ, не искам да се повтарям, но все пак има директно от, отношение към вашата директива и, и връзка с всички, с законодателството за транспонта и инфраструктурите, защото тази инфраструктура, за която говорите, още не съществува, пазара все още не я търси и не я финансира, тогава трябва да има обществени средства за да почне да се развиват подобни, е, подобни дейности. Интересно е каква е позицията на съвета. И трето. Има различни източници за альтернативни горива или енергия. Като говорим за альтернативни горива, им съществува газ, биогорива е, и не само биогорива, които се произвеждат в замеделието, има и други възможности. Е, електрическа енергия, енергия от водни електроцентрали. Тоест, има как точно ще се направи избора между това към каква инфраструктура ще се обърнем. Тя е много различна къде ще се прави едно общо предложение или ще се разгледат по-отделно новите форми на енергия. И още една бележка. Тук се засяга и още един проблема, именно съхраняването на енергия. Той е свързан с транспорта, но също и с възможностите за експлуатиране на альтернативна енергия. Примерно в Германия се извършва много важна работа за съхраняване на водорода. А, също се поставя въпроса за съхраняване на електрическа енергия, например. Има ли някакви разсъждения по този е, въпрос? Защото изграждането на инфраструктура поражда въпроса и за възможностите за нейното съхраняване, складиране. И още няколко проблеми. Примерно източниците, които вече съществуват. Има в отделни страни такива източници, колегите говориха. Така че не е ли редно да има възможност за локализиране на тези източници в геосистемите? И също има много чисто работа по регламентиране, сертифициране на тази е, дейност. не знам дали вашето предложение отговаря на всички тези предложения. Директивата, това е една първа директива, най- най-общо ли ще е ориентирана или ще има конкретно експлуатационни операционни аспекти? Oui, monsieur le président. Euh, merci. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това изказване. Аз Имам един технически въпрос към вас. По член четвърти. Казвате, че комисията ще има за цел да създаде допълнителни места за зареждане и същевременно да се стандартизират а, тези места за а, зареждане, т.е. да се, да, да се е, постигне един единствен стандартен контакт. А, как смятате да подходите? А, защото в някои страни зна, знаете, че вече съществуват а, такива а, масиви за а, зареждане на електрически коли, на какви, какви критерии основавате избора, който ще правите за а, този вид контакти. Благодаря, господин а, председател. Аз също а, ви поздравявам за работата по тази тема, но също времено съм и малко скептична. А, От една страна продължаваме да търсиме нефт, от друга страна се опитваме да намериме други източници на енергия. Но вижте, вижте какво казват испанските таксиджиите казват, че не искат да, да се променят а, нещата. Някои, разбира се, си дават а, сметка, че ако сменят а, колата, могат да, икон, да направят економия от порядъка на 6000 евро годишно. Въпросът обаче е, че не разполагат с достатъчен избор на еко, еко съобразни автомобили в Европа. Да сменат, да речем, Шкодата за Тойота, но Тойота пък не е европейска кола, от друга страна. От, от години наред говорим от една страна за транспорт, от друга страна за енергетиката, но сега новата генерална дирекция за движението ще бъде натоварена с, създаването на така наречената енергийна инфраструктура за зареждане и така нататък. Това е добре. От друга страна, обаче, големите енергийни предприятия би трябвало също да участват в финансирането на тези пунктове. Не само държавите членки трябва да поемат разходите за това. Така че трябва да се финансират тези инфраструктурни пунктове от държавите членки, но това няма да е съвсем няма да е достатъчно. Но как, е, как ще осигурим безопасност? Как е, ще осигуриме е, под, поддръжката на този нов вид коли, защото аз ми казах, че съм разговаряла с таксидиите. Когато има някакъв инцидент, оказва се, че поправката на по-специфичните коли струва много. Така че дали ще се финансира, дали ще се подпомогне преминаването от е, една система към друга, дали държавите членки разполагат с е, достатъчен е, транспортен капацитет в т.е. с достатъчно превозни средства, които да използват чиста енергия. С толкова малко инвестиции, толкова няма и резултати няма да са много добри. Заповядайте, господин комисар. Благодаря за коментарите. Естествено, има известни разпоредби е, за необходимостта да се предоставя съответна информация. Въпросът за финансирането се поставя не коментирах е, някои от слайдовете, които имам, е, но предложението за финансиране е само се базира на оценки, на предварителни изчисления. Очакваме тази мрежа да бъде финансирана от е, частни инвеститори. 9,5 милиарда са необходими, за да се изпълни проектите по инфраструктурата. И тази е, цифра бе дадена само за да иллюстрираме какво се случва, ако започнат да варират цените на горивата. Дават се оценки на загуби между 40-60 милиарда на година. Действително, темата за електромобила е много стара. безспорно интересувани да направим анализ на целия жизнен цикъл на електрическите автомобили, а и на другите източници на горива. И това се свързва, свързвам тук с въпроса на госпожа Аяла Сендер – Действително, е, много е важно да имаме сътрудничество с генерална дирекция, която, е, генералната дирекция, която отговаря за горивата, е, за да се търси осигуряването на услуги по поддръжка на новите видове коли. Безспорно знаем, че това е проблем. И съответно да се обърне внимание – и то е свързано и с безопасността на движението. За изнасянето на производството, енергийната стратегия и стратегията за чиста енергия за транспорт търси, разбира се, европейски източници. Именно целта е да сведем до минимум зависимостта си от вносни енергийни източници. Разбира се, трябва да има е, повече избор за различни альтернативни е, е, горива. Говори се тук, че не е толкова лесно да се направи избор между различните альтернативни енергийни източници. Това вероятно е въпрос, който трябва да бъде оставен да се реши от пазарите и от страните членки, защото те трябва да определят какво искат да развиват. Ние е, нашата работа е да се произнесем по стандартите е, и индустрията. Е, в края на краищата производителите на коли могат да произвеждат автомобили, но ако няма газостанции, ако няма пунктове за зареждане, никой няма да използва тези нови автомобили. Така че основното ни е интерес на новата директива – е да даде ясни насоки за създаване на инфраструктура. И последния въпрос, който, за който говорите, е избора на доставчик. Определено. Е, избора на пунктове за зареждане, извинявайте. Действително, трябва, трябва да се направи известен избор и въпросът е да е, имаме един избор, да разработиме една единен контакт. Това е така наречени, да, един щепсел, един Знаете, че има различни видове пунктове за зареждане за електрическите коли, но е най-важно да има един, един тип щепсел и контакт. Особено е, това трябва да се е, разработи и да се реши за всички производители. Трябва да се направи избор за кой вид да е този щепсел и контакт. Та, какъв ще е избора, вече трябва да се реши, но трябва да е единно устройството. Мога да дам сега думата на господин Руте. Уважаеми депутати, съвсем накратко, господин е, комисар, аз е, вече съм казал нееднократно, че е, реално в един момент просто трябва да се създаде един стандарт. Препоръчват производителите да има един щепсел, мнозинството от страните членки се произнася за това, но има няколко страни членки, за които това представлява проблем. Е, ще има преходен период, но няма никакъв смисъл в Европа да се създаде един остров, където установката, устройството е едно и след това да се окаже, че производителите не могат да изнасят колите в други, защото там устройствата са различни. Става дума и за устройството, кое, е, е, за устройството, което е в колата, има споразумение, но проблема е с устройството, което е в зарядните станции. За това трябва да направим предложение и в един момент да стигнем до съгласие. Председателят, благодаря. Надявам се, че трябва по-бързо да се споразумеем, отколкото за червените светлини на тварните влакове. Но благодаря, благодаря много господин комисар, благодаря на господин Ройте за това, че бяха с нас днес след обед, за да минем през темата за пакета законодателство за ЖП транспорт и за чистата енергия за ЖП транспорт. Отново благодаря. Okay, ladies and gentlemen, can I just form... дами и господа, официално да закриеме заседанието. Следващото заседание ще бъде понеделник на 18 март. в 3 часа. И така закривам заседанието и благодаря на преводачите за работа.